комисии. Това са господин Стелиос Кологу, Мисля, че фамилията е Колодо, като член на Комисията по развитие и господин Костас Кризогонос за член на Комисията по конституционни въпроси. Има ли възражения? Няма. С това назначаването на двамата колеги се потвърждава. Уважаеми колеги, на почетната трибуна за